Dear colleague, please sit down. We have to Драги колеги, моля, заемете местата си, започваме работа, нямаме много време, много важни въпроси разглеждаме днес. Senza uno stretto collegamento con le evoluzioni che accadono nello scenario eh, politico internazionale. Il mondo dell'energia sta vivendo un momento molto Нямаме превод в канала. Profondi е, eh, е, cambiamenti e le conseguenze di questo, di questo scenario in evoluzione sono tangibili sulle nostre Политическите събития се променят много бързо. Това, разбира се, оказва въздействие върху нашия живот и върху работата на правителствата. Както знаете, в Япония Бяхме свидетели на ядрена катастрофа. Това събитие мотивира много европейски правителства, в това число Италия и Германия, да преосмислят енергийната си политика, да я преосмислят радикално. Става дума за енергийната политика и за структурата на енергийния баланс – В Европа се надигат доста гласове в подкрепа на тезата, че природният газ, наред с други източници на енергия, трябва отново да бъде разгледан като потенциален източник. Наблюдава се и процес на преход към демокрация. От 2001 година насам наблюдаваме подобни събития в Северна Африка и в Близкия изток. Тези събития също ни навеждат на мисълта, че трябва да преосмислим източниците на енергийни доставки, както и да преосмислим възможностите за тяхното диверсифициране. Моят колега господин Ройл е председател на Комисията по промишленост и енергетика. Заедно с него решихме да организираме днешното публично изслушване, в което ще участват водещи представители на енергийния пазар. Настоящото заседание е заседание и на двете комисии. През изминалите месеци те активно работиха по въпросите, които ще обсъждаме днес – тази наша работа отчетохме търговските взаимоотношения между европейските страни и страните доставчици на енергия. Всяка шеста нефтена компания в света има думата по доставките на газ към Европа. От 50-те години насам са установени търговски отношения с основните производители в Северна Африка, като Катар, Египет, Марокко и други. господин Скарони, който е главен изпълнителен директор на дружеството ЕНИ, ще направи изложение по отношенията с тези страни. Преди да му дам думата, нека кажа, че очаквам преди всичко от вас да чуя как това толкова важно водещо дружество в Африка реагира на сложната обстановка там. Ще ви помоля да ни кажете какви ще са и ефектите от кризата в региона, както и какво можем да предприемем, за да извлечем ползи от тях за сигурността на доставките към Европа. Уважаеми колега Албертини, дами и господа, господин Скарони, добре дошли в е, Европейския парламент. Е, немския превод не работеше в началото на заседанието. Има някакъв проблем с превода на немски язик. Може би някой може да реши проблема. Аз искам да поздравя всички с Добре дошли. Колегата Обертини вече, вече каза, че ние решихме не всяка комисия да организира собствено изслушване по този въпрос, а да се съберем и двете комисии заедно да обсъдим въпросите, свързани с енергетиката, защото това са въпроси, които засягат както самата енергетика, така и външната политика и е съвсем логично да не работи всяка комисия сама за себе си, а да се съберем и да поканим интересни експерти. Най-вероятно това е причината, поради която успяхме да организираме наистина високопоставени оратори за днес. Много се радвам, че можем да започнем с господин Скарони, изпълнителен директор на ЕНИ който има зад гърба си впечатляваща кариера в областта на енергетиката. Той е един експерт, който ще бъде много интересен за нас. През изминалите седмици и месеци ми стана ясно, че когато става дума за външна политика и енергетика, е важно да не се взимат прибързани решения, а да се слушат специалистите, да се запознаем с материята и тогава да вземем решенията. Защото в а, много случаи а, политиците а, са склонни да решават нещата твърде прибързано, без да отделят достатъчно време за задълбочени занимания с темата. Е, е, жалко е, че е, много колеги не присъстват, за да чуят информация от източника, но мисля, че достатъчно встъпителни думи вече казах, тъй като всички са дошли тук не за да слушат нас, а да слушат експертите. Затова давам веднага думата на господин Павло Скарони. Добре дошъл в парламента още веднъж и благодаря ви, че отделихте време да разговаряте с нас и да ни информирате намирате. Buongiorno a tutti. Ringrazio il Presidente della Commissione. Добър ден на всички. Искам да благодаря на председателите на Комисията по външни работи и на Комисията ИТРЕ за поканата да присъствам днес на вашето заседание. В нашото, нашите пазари, в нашия свят в момента има много несигурност. Затова искам да говоря сега за това как се справяме, как е ни се справя с ситуацията в Северна Африка, Египет, Алжир, Тунис. Нашата позиция в Северна Африка е много важна. Също така ще коментирам настоящата криза – и ще обсъдя действията, които можем да предприемем за осигуряване на сигурността на доставките. В Северна Африка има ред потенциално драматични събития, които биха могли да се случат. А тези страни са от ключово значение за доставките на енергийни суровини в Европа около една трета от общото потребление в Европа идва от Северна Африка. Така че това, което се случва в Алжир и Египет, те е, произвеждат около 90% от е, гъста в Северна Африка, има отношение към европейската енергийна система. А също така са важни и събитията в е, Тунис, защото газопровода, който минава от Алжир към Италия, минава през Тунис. И около една трета от вноса на газ минава през територията на Тунис. След като президента Бен Али е, сдаде властта, е, се намали потока на газоподаване с 40%, но за щастие ситуацията бързо се възстанови в нормални рамки. Така че когато в Тунис има нестабилност, е, ние сме твърдо загрижени за това какво се случва с доставките от газ от Алжир. В е, Суетския канал нямаше проблеми. Оттам минава около 10% от трафика на втечлен природен газ. На 5 февруари имаше експлозия в компресорната станция в Елариш и бяха прекъснати доставките до Израел, Йордания и Сирия. Е, това е основен разпределителен център и пет седмици бяха необходими да се поправят щетите. След това имаше нова експлозия, която отново прекъсна доставките на газ. А сега имаме и юридически проблеми, защото много а, е, протести, има много искове, има пред, европе... пред египетски съдилища срещу Мубарак защото има обвинение, че египетския газ е бил продаван на Израел, Израел на много ниски цени. Но аз съм оптимистичен, че Египет, Тунис и Алжир се движат относително безболезнено към демокрация. Тоест, е, положението в тези страни ме притеснява много по-малко, отколкото това, което се случва последните 4 месеца в Либия. И прогнозите относно това колко време ще отнеме да се възстанови политическото и военно положение в тази страна, не са никак оптимистични. Либия достава около една четвърт от е, петрола, е, внасен от Италия и е наш основен доставчик. И от друга страна няма проблеми да се заместят либийските доставки, както по количество, така и от качество от други доставчици. ОПЕК е водещ в това отношение. И той гарантира, че количеството и качеството либийски патрол може да бъде заменено от други доставчици. Но по-проблематични са доставките на газ. През февруари бяха прекъснати доставките от газопровода Green Stream Зелен поток. Става дума за 10 милиарда кубически метра на година, около 15% от е, нуждите на Италия. Италия е много голям потребител на газ. Около 90 е, милиарда кубически метра на година, което е равно на потреблението на Обединеното кралство, например. И Факта, че до нас не стига либийски газ, наложи да се компенсира вноса с съответна вносна инфраструктура. В момента се възползваме от така добре известните договори в земи или плати доставката. Италия раз, разнообрази вносната си инфраструктура. Виждате тук на диапозитива в последните години. И двете характеристики, които определят сигурността на системата са инфраструктурата на вноса и вноса на газ. Ние имаме достъп до алжирски, руски, е, холандски, норвежски тръбопроводи. Имаме също и два терминала за регазификация на течен газ, така че можем да се възползваме от пазара на втечнен природен газ, особено този, който идва от Катар. Макар, че тази ситуация се нарича на ниво N-1 ситуация и се справяме с нея достатъчно добре. Но ако стигнем до ситуация на ниво N-2, т.е. липсващи двама доставчици, това ще е проблем. И всяки, всяко нарушаване на други доставки, освен либийските, ще подложат системата ни на риск. Наблюдаваме ситуацията в Алжир и Тунис много отблизо. Освен това се надяваме, че няма да има проблеми между Русия и Украина отново. Италианския пазар бе засегнат, но Европа може да извади полука от това и може да се възползва в смисъл за това да направи заключение какво може да подобри сигурността на доставките на газ. Италианският сценарий показа колко важно колко важни са двата ключови инструмента за нашата сигурност – дългосрочни договори и инфраструктура – Дългосрочните договори и така наречените договори вземи доставката или плати, много се говори за този вид проблеми в газовата индустрия, защото в последните 20 години пазара на газ е бил винаги предсказуем, дори скучен. Потреблението се от, от, повишаваше с около 2%, цените бяха свързани тясно с цените на петрола и всичко се изкупуваше с дългосрочни контакти. Същевременно щатите имаха план да се превърнат в голям вносител на газ и намалиха вътрешното производство, а също така започнаха проекти за 47 терминала за регазификация на течен газ до 2008 година. Но в 2008 всичко се промени. В е, Штатите пазара, на пазара настъпи революция от чистовия газ, който замести обикновения газ и до 2008 година вече започна да покрива 50% от търсенето. Така че е, всички тези терминали за е, регасификация всъщност станаха излишни и върнаха към международните пазари доставките на течен газ. Ангола, Конго, Нигерия е, са страни, където бяха изградени мощности за втечняване на природен газ с цел да бъдат захранвани американските пазари, но американските пазари се обърнаха към шистовия газ и тогава вече производството тръгна към Европа. Но в Европа потреблението падна с 6% през 2009 заради економическата рецесия, което доведе до намаление от повече от 300 милиарда кубически метра на потреблението, а това е равно на потреблението на Австрия, Чехия и Полша взети заедно. Така че е, спадане на търсенето и излишък на предлагането в Европа доведоха до спадане на цените на така наречените спот цени, цените на заплащане кез в момента на газ. До една втора от е, цената на гъста доставена с дългосрочни контакти, е, контракти. През 2010 цената Брент беше 90 долара барел, а гъста бе продавана само за 25 долара, т.е. по-малко от една трета от цената на барел петрол. Това наложи да се започнат едни сложни преговори за предоговаряне на договорите. Освен това, някои хора поставиха под въпрос всъщност предимствата на дългосрочните договори. А това са именно същите контракти, които в момента ни позволяват да се справим с е, кризата, причинена от прекъсването на доставките от Либия. Междувременно, Сценариите и в момента се променят в Европа. Ние започваме да излизаме от кризата и това има положително отношение към търсенето на газ. А, в световно ниво доста повече нови страни, Китай особено, търсят газ на пазара. И прогнозите са, че до 2035 година Китай, който в момента представлява пазар като е по-малък от Германия, ще има потребление равно на целия Европейски съюз, т.е. около 600 милиарда кубически метра потребление на година. Да не забравяме какво се случва в Фукушима. Там се затвориха доста ядрени централи и съответните мощности се заместват с газови мощности и се налага внос на повече втечнен природен газ. Япония всъщност внася изключително газ в течлена форма. Германия също е, се оттегли от ядрената енергия. А, това означава, че ще търси повече газ, както и Европа по принцип, която има за цел да намали емисиите на СО2. Що се отнася до търсенето, има добри новини. А, доставките са свързани с е, Притеснението относно шифтовия газ, където има и проблеми, особено по отношение на околната среда. Франция, примерно, забрани производството на подобен газ. Англия също се бори с подобни искания. Тоест, времената са много несигурни. А това, което е сигурно, че това, което през 2008 година си представяхме, че е твърдо, т.е. гъста е много и има добра цена, вече не е така. Затова смятаме, че Европа трябва да предостави съответните инструменти, които да гарантират сигурността на собствените и доставки в бъдеще. И един от тези инструменти са дългосрочните договори. Те ще обвържат производителите с Европа за много години напред и ще защитат е, количеството, което сме договорили, което горе да отнемаме от нашите конкуренти, от други части на света, които търсят повече газ. Газпром, например, е ухажван от азиатските страни и Индия. Така че за нас е много важно да имаме дългосрочни е, договори с Газпром, например. За щастие именно точно това се случва. Те са все пак много ценен източник на газ. И уравнението е просто. Инвестициите, инфраструктурата искат инвестиции. И с това минавам към втората важна точка – инвестиции. Инфра... Инфраструктура. Инвестициите обаче относят рискове ние трябва да търсим минимални такива рискове, защото и газопроводите търсят максимални печалби с предлагане на дългосрочни договори, но ако доставчиците на течен газ не са готови да се ангажират с дългосрочни контракти, тогава ще има проблеми с осигуряване на доставките. Така че трябва да има инвестиции в инфраструктура, за да е сигурно, че производителите ще могат да доставят газ. А, тези, които са свързани с транспорт на газ, също имат нужда от дългосрочни договори, за да са сигурни, че ще стигнат и техния газ ще стигне до нагоре по веригата. Много работа вече е извършена и продължаваме да работим по диверсифицирането на източниците за снабдяване на газ в Европа, но има и рискове за транзита на газ. Случващото се в Тунис, известните конфликти между Русия и Украина – е, това всичко ни напомня, че освен рисковете свързани с страните производители, има рискове с страните, през които минават газопроводите, преди да стигнат до окончателната си дестинация. Така че ние трябва да диверсифицираме източниците на газ, като Южния коридор, и да намалим транзитните рискове, като Северния поток и Южен поток. Като минаваме през България, можем да избегнем, например, опасността да минаваме през страни, които не са членки на Европейския съюз. По отношение на инфраструктурата, ние държиме всички карти, които са ни необходими, за да засилим сигурността на, добавките, на доставките. Но трябва да имаме и е, достатъчно адекватна взаимосвързана газово газопроводна мрежа, която да е вътрешна за Европейския съюз и да има възможности за обратен поток. Така че гъста да стига до там, където е най-необходима. Това ще направи пазара и по-конкурентно способен и ще ни дава възможност да имаме и добро управление на инфраструктурата за съхраняване на газ. Ако не успеем да оптимизираме е, използването на мощностите на Испания за регазифициране, ще има проблеми, т.е. ние трябва да работим в, този, в тази посока. За да ви е, дам представа какъв е потенциала на взаимо, взаимните връзки на системата, си представете, че ако можем да пренасяме газ без проблеми в Европа, ние ще посрещаме достав... Е, нуждите си от газ без да внасяме газ от Русия, която в момента е основният ни доставчик но за момента това не е постижимо. Просто ви провокирам, просто, т.е. искам да ви покажа коя е крайната ни цел. Целта ни е да трансформираме тези 27 уязвими чувствителни пазари в един общ пазар, който да е сигурен и конкурентоспособен. способен. Е anche concisione con cui eh, si è espresso l'amministratore delle... Благодарим много за подробното и същевременно кратко изложение. Не искам да губя време за дебата с моите собствени коментари, но въпреки всичко ще задам един въпрос, въпреки че вие вече частично му отговорихте в вашето изложение. А, трябва да кажем, че в момента ядрената енергия преживява криза поради причините, които вие посочихте. А, част от тези причини е, се крият в Чернобил, когато не успяхме да прекратим използването на ядрена енергия. Сега се наблюдават такива а, стремежи отново в Германия, отчасти в Италия. А, това според вас осъществимо ли е с оглед на а, критичните моменти, които споменахте? И ако да, а, по какъв а, начин можем да свържем тази хипотеза с нашите цели за намаляване на емисиите от въглероден диоксид. Знаем, че и при използването на газ се произвеждат емисии и това не решава проблем. Откривам сега дебата и ще ви помоля да не говорите по-дълго от 3 минути. Господин Сатори има думата. Госпожа Сатори, извинете. Благодаря, господин председател казва госпожа Сатория. Искам и аз да ви благодаря за изложението. Както винаги, е, ще трябва да се стараем да не даваме наши лични коментари, да ви задаваме въпроси. Европейския пазар се развива, развива се и световния пазар. Каква роля бихме могли да играем ние на тези пазари? с, имайки предвид новия сценарий за използването на газ е, и с оглед на новия пакет е, Осъществимо ли е свързването между мрежите на отделните доставчици? И още един въпрос. Проекта за пакета за либерализиране означава ли той за една фирма като Ени, че инвестициите ще станат по-изгодни? Господин Арлаки. Благодаря господин председател. Искам да се присъединя към комплиментите, които отправи председателя към нашия гост. Той представи една наистина много пълна картина на енергийния пазар и даде един много добър поглед върху проблемите със сигурността при снабдяването с енергия. За мен а, бяха интересни два момента, за които искам да задам въпроси. А, наблюдава се едно противоречие. От една страна говорим за а, взаимосвързаността, а, с помощта на която можем да постигнем по-голяма независимост на доставките и, а, и по-голямо диверсифициране. А, това ще ни помогне да не сме толкова зависими от изграждането на газопроводите, като Южен поток и Набуко, защото тези газопроводи са една отделна тема. А, може би обаче имаме нужда а, и от двете неща за осигуряване сигурността на доставките. Ако а, повишим взаимосвързаността. Ще станат важни и двете теми. Когато имаме взаимосвързаност, естествено, че ще имаме по-голяма сигурност. Но може би ще бъде достатъчно и само едно от споменатите а, решения. Това е важният въпрос, на който трябва да си отговорим, за да можем да начертаем дългосрочна перспектива. защото в крайна сметка целта е да се е, подобрят перспективите за доставка на енергия. Grazie onorevole Arlacchi. Si sono aggiunti altri interventi e devo purtroppo ridurre a due. Има още желащи да се изкажат. Е, е, сега ще трябва да ограничим времето за изказване на две минути, за да могат всички да заемат думата. Господин Турмес, две минути. Е, грация, президенти. Thank you for being with us благодаря на господин Скарони, че прие поканата ни днес. Споменахте, че ни трябва по-единен европейски пазар на газа с по-голяма степен на обратния поток. Трябва да преодолеем и политическите пречки, които се крият най-вече в факта, че има толкова малко взаимосвързаност между Иберийския полуостров и останалата част от Европа. Нашата партия на зелените активно работеше за преодоляването на този проблем тук. Като разгледаме регламента за сигурността на доставките на газ, мисля, че ще можем да решим много проблеми, свързани с доставките. Някои твърдят, че извеждането от експлоатация на АЕЦ ще доведе до драматично увеличаване на обема на доставките на газ. Но това не се потвърждава от сценариите, предвиждащи увеличаване на енергийната ефективност и на ВИ. Пикът в потреблението на газ в Европа проистича от строителният сектор. А в строителния сектор се прилагат много мерки за увеличаване на енергийната ефективност, така че не мисля, че общият обем на потребление на газа ще нарасне. Имам един въпрос. Господин Скарони, вие изтъкнахте зависимостта ни от доставки от Русия. Защо обаче в такъв случай се обявявате принципно в подкрепа на Южен поток, а не в подкрепа на Набуко? Най-добрият начин за осигуряване на независимост от Русия, според мен, е да осъществим проекта на Буко. Не си ли противоречите в случая? като твърдите, че трябва да постигнем независимост от Русия и същевременно подкрепяте Южен поток. Моля, спазвайте времето си за изказване, казва председателят, защото няма да можем да дадем възможност на всички да се изкажат. Господин Повера, заместник председател на Комисията по конституционни въпроси. Благодаря, господин председател. Искам също да благодаря на оратора, който направи много обстойно изложение. Може би не засегна всички аспекти, но служението му бе доста пълно. Ще засегна два въпроса. Първо, резултатите от референдума за атомната енергия. Тези резултати ясно изключиха атомната енергия като альтернатива. Но да премина към двата си конкретни въпроса. Първо, бъдещето на Либия. Либия като източник на доставки на енергия играе известна роля, особено като се имат предвид промените в ситуацията в Северна Африка. Каква може да е значимостта на Либия за нашата страна, за Италия? Второ, поражението на атомната енергия би следвало да прерасне в триумф за възобновяемите енергийни източници. Какво е вашето виждане по въпроса? Какво ще е въздействието на тази альтернатива за енергийните източници върху ежедневието на гражданите? Председателят благодаря. Колегата Де Анджелис за две минути. la, la relazione. Благодаря, господин председател. Също високо оценявам изложението на господин Скарони. То бе много точно и пълно. Ще премина направо към двата си въпроса, за да не губим прекалено много време. Нека първо кажа, че моето виждане е малко по-различно. Мисля, че в Италия имахме късмет, тъй като не възприехме атомната енергия като альтернатива. Особено като се имат предвид неодавнашните събития. Като се има предвид това, не би ли трябвало да сме по-убедени по-смели, що се отнася до инвестициите в възобновяеми и альтернативни енергийни източници. Вторият ми въпрос е следният. Господин Скарони, според вас има ли риск от свръхзависимост от доставки от Русия? Ако намалим нивото на атомната енергия, то ще са ни необходими по-големи количества газ, от което проистича риск от свръхзависимост от Русия. Това е моето мнение. Особено ако искаме да либерализираме пазара, как ще се справим с този проблем на свръхзависимостта? Следващият оратор. Физику αερίου στη Μεσόγειο Водихме една доста дълга дискусия за съхранението на газ в Средиземноморието. Бих искал да знае как другите страни оценяват тези е, места за съхранение, какви тенденции се наблюдават там и дали Европейския съюз не, не би могъл да изгради част от своето снабдяване върху тези складове. Благодаря, господин Чичорчо, казва председателя госпожа Мадорел. Две минути. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на нашия гост. Ще благодаря направо и на следващите оратори. ако има някоя тема, която да засяга двете комисии заедно, това е тази тема, темата за енергетиката, така че поздравявам председателите на двете комисии за това общо изслушване мога да се присъединя към въпросите, зададени от колегите до тук във връзка с ядрената енергия, изключването на реакторите. Аз ще изчакам и другите оратори, защото имам още въпроси, но ми се иска да чуя отговори от различни перспективи. Господин председател, може би ще бъде по-добре да изслушаме двата доклада един след друг, защото аз имам въпроси всъщност към всички и понеже сега получих думата, ще задам въпрос или по-скоро ще направя един коментар във връзка с нашата работа. енергетиката е, се превърна в интеграционен елемент за множество региони, в ключов фактор за е, тяхното економическо и социално развитие. Същото може да се каже за Средиземноморския регион. Сигурността и стабилността на този регион ни интересува като Европейски съюз, като цяло защото нестабилността в нашите съседи застрашава стабилността на енергийните доставки. Затова е правилно да мислим за това какво можем да направим за средиземноморския въпрос. Трябва да приключвате, казва председателя, защото вече надвишихте времето, което вие се полага. Следващият оратор – благодаря. Когато говорим за сигурност на енергийните доставки, трябва да говорим за дългосрочни договори, големи инвестиции от страна на Газпром в Южен и Северен поток, както вече стана дума. Това звучи така, като че ли имаме голяма диференциация, но Централна и Източна Европа до голяма степен зависят от доставките на Газпром тези източно и централноевропейски държави са членове на Европейския съюз, но няма достъп до Северен и Южен поток. освен това имат дългосрочни договори с Газпром, където изцяло липсва елемент на конкуренцията. Тези държави не получават никаква подкрепа и а, Северен и Южен поток трябва да бъдат изключени от третия пакет за либерализиране. Как да гарантираме при това положение сигурността на енергийните доставки за Централна и Източна Европа? Ние трябва да направим така. Газпром да не се явява като монополист в Централна и Източна Европа. Трябва да се стремим към диференциация. Госпожа Коларска-Бобинска. Long-term contract. Благодаря. Дългосрочните контракти дават сигурност главно на големите компании – защото те могат да разчитат на такива контракти. Но не съм убедена, че те са добри за потребителите. В Польша скоро се дискутира подписването на дългосрочните договори с е, Газпром, защото се случват е, нови неща, могат да се намерят нови доставчици, нови източници. И тези дългосрочни контракти твърде ни затрудняват в диверсифицирането и търсенето на по-низки цени. Освен това, е, разликата между Северен поток и е, Южен поток, това не е диверсификация в края на краищата. Източника на гъста е един и същи, руски газ. Но не стана дума тук и за Набуко. Това е, е начин да се диверсифицираме. Вчера International Tribune писа на първа страница, че uh, this um, article. Uh, че Набуко е много скъп блъв. Какво смятате по този въпрос? Какво могат да направят комисията и парламента, за да ни помогнат? За да преодолеем несигурността с нашите към нашите доставчици. Говорите, че Южна, че Северна Африка е източник на много голяма несигурност, но в края на кращата несигурност може да дойде и от е, доставчиците от Русия или от други източници. Ние работим сега по един доклад за външните измерения на енергията, енергийните доставки. И ми е интересно какво бихте коментирали за други страни. И накрая, какво мислите за идеята на председателя на парламента Бузик за общи покупки на газ? Председателят, следващия оратор. Για την παρουσίασή του. Το επόμενο εξάμεινο, κύριε Σκαρόν, благодаря за презентацията, господин Скарални. Вие говорихте за конкуренцията на пазара и за това каква ще бъде ситуацията в преследващите 6 месеца. Става дума за това, коя мрежа ще се наложи. Азербайджан, например, реши да избере един газопровод, един от всичките, за които дискутираме сега. В тази връзка имам един въпрос. Според вас, вече вече ясно ли е дали ще могат да бъдат свързани газопроводите, за които водим дискусии? Защото в Азербайджан се говори за това, че с един е, газопровод могат да се транспортират между 60 и 70 кубик е, газ, което може би не е достатъчно за цялото снабдяване с газ. Е, сега във връзка с Северен поток. Как виждате ролята на Емиратите, на Катар и Бахрейн? Как виждате тяхната роля в снабдяването с газ по северния коридор? Ако политическия въпрос с Иран заеме ключово място в тази дискусия, би трябвало да очакваме че ще бъде нарушена картата на снабдяване на Европа. Господин Милан Мон има думата. Може би не съм разбрал нещо, но нека си изясня за себе си какво е виждането ви за нетрадиционните източници на газ в Европа. Шистовият газ, например, доведе до драматични промени в Съединените щати. Какво ще е въздействието му върху Европа? Доколкото знам, в Полша има големи залежи. Ще се върна на въпроса на госпожа Коларска. Аз вчера също четох първата страница на Herald Tribune. Статията там се упоменаваше, че Южен поток не е нищо повече от една маневра и че няма вероятност да бъде реализиран. Следващият ми въпрос е свързан с политическите промени в Южното Средиземноморие. Как в бъдеще ще се отразят те върху сигурността на доставките? Благодаря на колегата Милман, колегата Рансторф за две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика Имам съвсем кратък въпрос. Каква е ролята на Китай в рамките на енергийните проекти в Северна Африка? Председателят, благодаря ви. Наистина спестихме време. Следващият оратор. Ще се опитам също да бъда кратък. Благодаря на господин Скарони за изложението. Благодаря му и за това, че се опитва да намали зависимостта от доставките от Русия. Моята страна Словакия на 100% зависи от доставки на газ от Русия. Един конкретен въпрос. С смесени чувства реагирахме на резултатите от проведения в Италия референдум за атомната енергия. Въпросът ми към вас е как според вас ще се развие бъдещето на Европа? Можем ли да се възползваме от възобновяемите енергийни източници, за да компенсираме липсата на атомна енергия? Как можем да се борим с измененията в климата, възползвайки се от ВЕИ? И какво е вашето виждане за новите технологии, които се разработват в Азия? Председателят благодаря. Госпожа Тикао. Vreau să subliniez importanta legătură dintre Marea Neagră. Благодаря, господин председател. Нека подчертая колко е важна връзката между Средиземноморския и Черноморския регион. Тези два региона са много важни от стратегическа гледна точка, тъй като съществяват връзката с Каспийско море и Централна Азия. Средиземноморският и Черноморският регион са от голямо значение за сигурността на доставките към Европа. Затова проекти като Набуко или Транса, Адриатическият нефтопровод връзката между Азербайджан, Турция и Армения към Европа. Всички тези връзки са особено важни за енергийните доставки към Европа. Имам два конкретни въпроса. Какво е вашето виждане за проекта Дезертек? Смятате ли, че този проект ще може да осигури необходимите доставки на енергия от Северна Африка? Що се отнася до пакета за областта на енергетиката и за действия в областта на климата, какво смятате за това, че европейските държави не изпълниха задълженията си спрямо Северна Африка? Uno dei nostri speaker, eh, e tale l'interesse che ha suscitato, vuole fare una domanda anche... Е, доктор Уинла иска да зададе въпрос. Той не е депутат, той е наш гост, но ще допуснем неговия въпрос. Заповядайте. Uh, Благодаря. Благодаря на господин Скарони за много интересната презентация. Вие повдигнахте въпросът за дългосрочните договори. Според вас какъв е маржа на гъвкавост за подобряване на системата? Индексирането е проблем с петролните продукти. Е, знам, че все повече се намесват в играта под пазарите. Какво смятате, че може да се направи? Да се промени индексирането, да се скъси срока на договорите? Е, Молте доманде е una grande capacità di... Да, натрупаха се доста въпроси. Но пък е, имам гост, който наистина може да се изказва кратко и прецизно. Ако успеете да отговорите за 15 минути, чудесно. Аз е, ще се опитам да отговоря на всички въпроси. Е, Набуко versus South Allora, non ce е, ще започна с сравнението между Набуко и Южен поток. Тук всъщност няма конкуренция. Южен поток транспортира руски газ, който в момента минава през Украина, транспортира този газ към Европа. Набуко транспортира а, иракски газ към Европа. Те, те, двата газопровода не са конкуренти. Ние сме най-големите строители на газопроводи в а, света. Никога не съм виждал газопровод, който струва няколко десетки милиарда а, долара и в чето финансиране не участват производителите на газ, тъй като Набуко се изгражда за потребителите, а, за потребителите и от потребителите на газ. Набуко е нещо съвсем различно. Нямаме друг газопровод, при който производителите да не участват в строителството. По въпроса за шистовия газ в Европа. Ние със сигурност сме е, европейската фирма, която е най-много ангажирана с е, производството на шистов газ. Имаме множество лицензи в Полша, в Украина, е, просто защото ние сме убедени, че това са две много интересни държави във връзка с шистовия газ. В момента все още сме в фазата на надеждата, не сме в фазата на реализирането на проекти. Шистов газ може да се добива и в някои северноафрикански държави. По въпроса за демокрацията в Северна Африка, те в момента се намират в преходна ситуация, което е неприятно, тъй като всички предпочитаме да имаме един и същи партньор, с който да разговаряме за дълги периоди от време което обаче не е възможно, но във всеки случай е по-добре да се преговаря с демокрации, отколкото с диктатори и ние сме а, готови а, да а, понесем, да изтърпим последиците на един по-продължителен преход и поздравяваме събитията в. А, приветстваме събитията в Северна Африка. По въпроса за възобновяемите енергоисточници. А, аз съм на мнение, че златната епоха на газа ще продължи около 50 години, след което възобновяемите енергии ще бъдат до толкова развити, че е, ще са в състояние да заместят настоящите. с настоящите технологии възобновяемата енергия е много скъпа. Тя струва, примерно фотоволтичната енергия, струва 6 пъти по-скъпо, отколкото термичната енергия. А, и навсякъде тази енергия се дотира. Но Възобновяемите енергии обаче а, а, произвеждат е, възобновяемите енергоисточници, дават енергия само когато те искат, не когато ние искаме. Е, нуждаем се от е, технологии за съхранение на тази енергия. Изобщо трябва да се направи още много, да се извърши много научно развой на дейност, тъй като технологиите за използване на възобновяема енергия, с които разполагаме днес, не са достатъчни, за да отговорят на изискванията на потребителите е Либано. E Quello non è uno stoccaggio, è un giacimento. Un... Има един нов басейн между Либия и Кипър, а, който не представлява хранилище, а ново находище, намиращо се в морето, с което са свързани новите надежди на света. Израел вече използва това находище. 20 000 барела дневно се добиват от е, Израел. Е, Газа се пресмята в барели. Е, и това е газ, който може да а, е, замеси този, който идва от Египет. А, е, този газ се намира дълбоко под морското равнище. Неговото добиване е скъпо, но все пак е решение. Катар а, и за момента е голям доставчик на газ за Европа, доставчик на втечнет газ. Ние сме вносители на газ от Катар – има още едно находище, наречено South Pass, една част от което се намира в Иран, друга в е, Катар. И тъй като в момента са наложени санкции е, срещу Иран, е, Иран не може да се възползва от собствените си запаси, но когато се реши иранския проблем, аз се надявам, е, че е, по този начин ще се открие ново находище за нас. Някои от вас говориха за Русия, че, за това, че доставките за Словакия идват на 100% от Русия. Затова аз говоря за европейска взаимосвързаност. Един, мисля, че един депутат от Словакия говори по този въпрос. Словакия получава доставки от Русия, но в случай на нужда а, трябва да има газопроводи, по които да се получава газ, примерно от Франция. Ако се наложи, ако се появят проблеми между Украина и Русия, примерно, Словакия няма да остане на студено, ние ще се намесим и ще доставим газ за Словакия от други държави. Но тъй като а, все още няма взаимосвързаност. За момента ние не можем да гарантираме а, е, такива доставки в а, е, кризисна ситуация. Преди няколко години България и Словения а, е, останаха на студено и ние не бяхме в състояние да им доставим газ, тъй като не разполагахме с инфраструктура за доставка на газ от запад на изток. Нали? Това е идеята, която искам да ви продам, така да се каже. Необходим ни е европейски орган за газа, който да а, осигури вътрешна инфраструктура за доставка на газ в Европа, така както е в Съединените щати. където пазара е ясен и връзките са ясни и съответно е, е решен проблема с е, сигурността. За сега във връзка с е, дългосрочните контракти, не само ЕНИ, но и ЕОН и Газ до Франс. Имаме договори с традиционните доставчици Норвегия, Русия, Алжир, Либия. Тези договори имат различни спотцени и те се договарят всеки път наново. По принцип има два пъти за водене на преговори. Или... Опуре, пур mantenendo il contratto a lungo termine. Или поддържаме механизма с петрола, или сключваме дългосрочни договори. И тогава свързваме цените с цените на пазара на втечнен газ. И имаме така наречения balance in point на британския пазар се търгуват е, всеки ден огромни количества газ и там се определят е, цените. И във вестниците може да се види какви са е, цените. Китай не присъства в а, Северна Африка. Китай присъства в Южна Африка, но не и в Северна. Какво казвате, господин Ламсторф? Вашия въпрос с изключение на Либия, казва господин Рандсторф. Китай присъства в Либия. Не, не, казва оратора. Но дори да присъства, не играе важна роля, така че може да се каже, че Китай не присъства в Северна Африка и мисля, че с това отговорих на всички въпроси. Доволни ли сте или пропуснах да отговоря на нечия въпрос, госпожа, госпожа Цавела? Την πιθανότητα συγχώνευσης, την πιθανότητα συγχώνευσης των αγωγών μετά την απόφαση του Αζερβαϊτζάν. Въпросът ми е свързан с връзката между тръбопроводите. След решението на Азербайджан да осъществява доставки само по един тръбопровод. Мисля, че отговорих на този въпрос. Азербайджан е определен като доставчик по проекта на Буко. Проектът на Буко ще бъде реализиран на начален етап, ако Азербайджан достави определени количества газ на консорциума по проекта. Не знам дали този консорциум може да инвестира 10-12 милиарда, ако бъде сключен само един договор. Тоест, ако се изгради тръбопровод за милиарди и не бъдат получени доставките, то тогава, според мен, резултатът ще бъде много слаб. И другата страна няма да има никакъв избор, освен да сезира съда. но това не ни засяга, тъй като ние не сме акционери по проекта на Боко. Председателят, има ли други въпроси? Поставих един въпрос, с който изисках вашето мнение. Какво е вашето виждане за резултатите от референдума за атомната енергия в Италия? Италия се обяви против атомната енергия. Италианците имат сложно отношение към атомната енергия, при това вече от години. Такова е тяхното отношение към изграждането на нови железопътни връзки, на нови магистрали, към съоръженията за изгаряне на отпадъци, в момента, в който обществеността предприеме някакви мерки, сме свидетели на бурна реакция, може би по-бурна, отколкото в други държави. Според мен резултатите от този референдум буквално ще погребат атомната енергия за следващите 10 години. Вчера японското правителство реши да продължи да използва атомната енергия. Говорим за правителство на страна, която претърпя катастрофа от мащабите на Фукушима. И трябва да имаме и предвид, че в Италия има не само една или две АЕЦ. А, в из... Япония, извинете, има не само една или две АЕЦ, а 10-15. От чисто економическа гледна точка, аз самият не залагам на атомната енергия, или по-скоро не и отделям внимание. Тя не спада към дейността на нашето дружество. Това, което събужда интереса на всички нас, които работим в енергийния сектор, е фактът, че атомната енергия не е източник на емисии. Така че, ако залагате изцяло на намаляването на емисиите, то няма нищо по-добро от атомната енергия като альтернатива. Това е и причината, поради която повечето отрасли залагат на атомната енергия. Тя има пряко въздействие върху намаляването на емисиите. Председателят благодаря на господин Скарони, главен изпълнителен директор на дружеството ЕНИ, благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни, че отговорихте на толкова много въпроси за толкова кратко време. Наистина се възхищавам на начина по който се справихте с всички въпроси, както и на енергията, с която работите за вашето дружество. Опоменахте, че трябва да се създаде европейски орган за осигуряване на взаимосвързаност. Според мен това е една много добра идея. Ако не разполагаме с достатъчни количества газ, липсите могат да бъдат компенсирани с помощта на взаимосвързаност. Сега ще се обърна към господин Ройл, може би той иска да направи коментари, така или иначе трябва да поемете председателството, господин Ройл.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 гостите излизат тук на трибуната един след друг. Следващият ни оратор е Франческо Делафлор Гажия. Приветствам го с добре дошъл. Той отговаря за регулирането към Енагаз. Въпросите, които ще разглежда ораторът, са подобни на разглежданите до тук. Всичко наред ли е с техниката? Явно не darf Sie ganz herzlich begrüßen, freue mich, will auch kein... Добре дошъл на нашия гост. Няма да бъда особено пространствен. Следващият ни оратор ще ни представи своето виждане по темата на днешното заседание. Имате думата, господин Делафлор. Eh, muchas gracias. Eh, buenos días, señoras y señores eurodiputados. Благодаря и добър ден, дами и господа. Благодаря за поканата да съм сред вас днес. Благодаря на председателите на двете комисии. Въпросът, за който ще говоря, е много наболял и за Европейския парламент. Знам, че в момента обсъждате законодателството за инфраструктурата и регламента за енергийните доставки. Аз ще говоря за въпроса за сигурността на доставките и за това колко е важно да има взаимосвързаност на системата в целия Европейски съюз за сигурността на доставките. Тук трябва да коментираме и това, което се случва от другата страна на Средиземноморието и как това се отразява на доставките на енергосуровини. И ще ви дам гледната точка на Иберийския полуостров, е, най-вече моята компания Енагаз. Ето, съвсем накратко, Енагаз е независим оператор на инфраструктура, един от най-големите. Имаме е, 1900, над 9000 км газопроводи под високо налягане. Голяма част от е, нашите инвестиции са в инфраструктура, включително нови мощности и мощности за подземно съхранение на газ. Енагаз е компания, която е, зависи от регулирания пазар – напълно независима. Е акциите се търгуват на мадридската борса около 75% от е, акциите са за свободна търговия и една част от акциите са институционални инвеститори, както виждате на слайда. До голяма степен тези инвестиции са относително малки и се държат от различни корпорации. Тоест, ние имаме гаранции да бъдем независими. Ние имаме политика на създаване на холдинги, което ни дава възможност е, свободно да оперираме в Испания. Ако трябва да коментирам аргументите на предходния оратор, трябва да разгледаме и какво се случи с кризата на доставки на газ в началото на 2009. Ще използвам също и някои от тезите на следващия оратор, господин Винуа. Виждате на слайда въздействието на газовата криза на различните страни. И има различни начини да тълкуваме тази карта. Има последици за отделните страни, за отделните компании и за самите граждани. В е, страните, които са отсветени с червено, там доставките намаляха с до 75%. Това е Южна Европа. Но не и в е, Испания и Португалия. Там всъщност нямаше е, намаляване на доставките в Иберийския полуостров ние всъщност се снабдяваме с втечнен природен газ от всякъде, включително от Северна Африка. И проблема беше, че нямаше взаимосвързаност с Иберийския полуостров, където имаше в изобилие газ, и Южна Европа, които бяха напълно лишени от газ по време на газовата криза 2009. Структурата на газодоставките в Европа е раздробена на отделни страни, няма мощности за съхраняване или тези, които съществуват, е, съхраняват е, отделни партиди, обслужват отделни региони. Тоест, липсва ни взаимовръзка между регионите. А също така ни липсва и капацитет за подаване на обратен поток на газ, когато това се наложи. От 2009 година имаме газопровод, който ни свързва с Марокко, свързва Иберийския полуостров с Марокко. Той функционира успешно. Имаме и 7 инсталации за регазификация на целия Иберийски полуостров което ни дава възможност да преработваме газ, който се доставя с кораби, с танкери от цял свят, втечнен газ. От няколко седмици имаме вече и функциониращ газопровод между Алжир и Испания. което подсилва капацитета ни от към тръбопроводи в Иберийския полуостров. Така че Испания и Португалия могат да бъдат основен могат да имат основен принос към взаимосвързаността и сигурността на доставките. Това, което липсва е единствено съответната инфраструктура и тръбопроводи. Разбира се, трябва да се мине през всички съответни процедури на, из, на получаване на разрешителни за тези инфраструктури. Забележете каква е капацитета на Иберийския полуостров. А и също така вижте и физическия капацитет на слайда, взаимните системни връзки, практически са на много ниско ниво. И до 2013 се очаква тези връзки да нараснат, като да се постигне пълно покритие до 2015 година. Сега е необходимо много голямо усилие на операторите във френската страна за да може през Франция газът да стига в е, останалата част от Европа, газът, който идва от Иберийският полуостров. Също е необходимо да има и активно участие на всички европейски страни и на Европейския съюз като цяло. Необходимо е да се направят инвестиции и в Испания, и в Франция, за да се повиши капацитета на пренос на газ в посока от юг на север в Европа. До 165 гигаватт часа 2015 година para que se pudiera duplicar la capacidad de interconexión a través de una nueva ruta por el este de los Pirineos. Очакваме от френска страна да има адекватни инвестиции, за да могат да се изградат по-ефективни, по-интензивни, по-интензивна инфраструктура. А, мислехме да създадем да изградим локални капацитети в Франция, в Италия. Но френската страна поиска да поемем ангажимент за 10 години напред, но стратегически елемент, който искам особено да изтъкна, е следния. Тази инфраструктура е важен елемент за бъдещето диверсифициране на доставките в Европа. Това може да допренесе за това да бъдат по-балансирани пътищата на доставка. Трябва да се вземат предвид нови проекти, да се изградят нови маршрути, например югоисточния коридор или североисточния коридор. На тази карта виждате подробностите от инфраструктурите. А, а, там, където е предвидено да се повиши капацитета на връзките. Защото тук трябва да мислим не само за трансграничния момент, а, а трябва да се предприемат и още много стъпки от двете страни, за да се свържат двете мрежи една с друга и да се превърнат в европейски мрежи. Ето тук в детали са маркирани е, инфраструктурите, като съществува различно качество. Една от инфраструктурите във Франция е проекта а, показан горе в дясно на картата. А, това е един проект дълъг около 200 км, 500 милиона евро от френска страна трябва да се поемат като разходи. От страна на Миткат беше взето решение да се участва в финансирането на този проект. А, и а, това а, смятаме, че ще бъде а, разумно решение, а, тъй като се касае за важна, а, за важна инфраструктура, която е важна както за френската страна, така и за свързването на френската инфраструктура с Сибирийския полуостров. А, трябва да се разшири както испанската, така и френската инфраструктура, за да може Миткант да стане реалност. За свързването на Испания и Франция с Северна Африка са необходими още средства под формата на субсидии но това е само първия проект, който ще даде тласък на свързването на инфраструктурите. Друг такъв проект може да се предвиди за източната част на Иберийския полуостров. Добре е да се изгради Иберийския коридор, както го наричаме. Това е коридор за връзка между Испания, извинете, коридор за връзка между Испания и Франция. И този е, проект е записан в плана за свързването на европейските доставчици. И е, имаме 10 годишен план за развитие, който съдържа първо един цялостен анализ за нуждите на мрежата в цяла Европа. В този анализ участват специалисти от е, различни държави и в този документ са разработени и анализирани многобройни сценарии за гарантиране сигурността на доставките на всички пазари. Така, например, тук се установява, че ако се реализират проектите, описани в документа през 2020 година, положението ще бъде такова, че ще има добри доставки и так, така, например, алжирския газ може да бъде транспортиран до Северна Европа руския газ до Иберийския полуостров. Е, предпоставката за това е тотална взаимосвързаност на мрежата на европейския континент. Това ще се отрази много добре както на диверсификацията, така и на подобряването на доставки е, и така нататък структурата, която е необходима за свързването на Испания, Франция и останата част на Европа, всичко това е описано в документа. Трябва да се строи обаче не само инфраструктура, а да се хармонизират и разпоредбите, да се създадат редица кодекси, за тях също се говори в този документ. Ще ви покажа отново тази карта, карта изработена от комисията. Разполагаме с документа едва от няколко дни. Тук се вижда връзката между стратегическата визия отгоре надолу, т.е. визията на комисията и визията разработена отдолу нагоре от доставчика виждате как нещата върват в двете посоки и се вижда как е важно да се подобри връзката между мрежата на Айбарийския полуостров и Франция, като тук се намираме не само в сферата на теорията, но и вече са трасирани маршрутите, по които трябва да мине газопровода. Тук ще бъде възможно да се осигури потенциал за доставка от Северна Африка. А, а, и това ще а, е, доведе до създаване на едно ново равновесие. Аз ще се спра първо на онези потоци, които са най- най-важни за нас, оглед на нашето географско положение. Иберийския коридор а, би могъл да представлява а, принос за диверсифициране на доставките в цяла Европа. Например, съоръжение за сгъстяване на газ. Ние за сега не сме имали кризи на доставката, тъй като нашите доставки са доста диверсифицирани, но ние сме, не сме полуостров, ние на практика сме остров, тъй като сме изолирани и ни липсва връзка с другите мрежи за доставка на газ. А, ние работим а, върху доизграждането на мрежата на нашата а, територия. Ние бяхме принудени да изградим собствена инфраструктура, която вече е на 40 години. А, една инфраструктура, която ни позволява да бъдем гъвкави и да се доставяме газ от всевъзможни източници и доставчици от а, всички части на света. Иберийския полуостров е едно от местата в света, които са на което доставчиците са най-диверсифицирани. Но ако се обърна към 60-те, 70-те е, години и въобще към близкото ни минало, ще видим, че е, получавахме газ само от Алжири, от Либия и надежността е, на тези доставчици беше доста добра. Е, Испания в продължение на дълги години беше единствения клиент а, на Либия. Трите държави в Северна Африка а, доставят 14% от газа на испанския пазар. А, Египет участва също с големи количества. А, развитието през последните месеци не се отразиха върху доставките на газ. Знаем какво се случи в Либия. Е, но това не се отрази значително на доставките. Което обаче не означава, че а, е, а, е, не би трябвало да очакваме задълбочаване на проблемите за в бъдеще. Що се отнася до надежността на доставчиците, е напълно възможно а, износителите да станат повече на брой за в бъдеще. Европейския съюз предложи от 2010 година la cadena de Genele, lo que se realizó en interacción y en cooperación. Започне проучване на причините, защо е имало криза на доставките и това да се направи съвместно с комисията. Имаме анализ вече, който а, се намира в интернет. А, анализът показва, че а, а, кризата на доставките а, а, е могло да бъдат избегнати, а, ако имаше по-добра връзка между мрежите на отделните европейски държави. В обобщение може да се каже, че е, изграждането на връзка между всички системи за доставка на газ в Европа ще ни позволи не само да е, разнообразим е, доставчиците, но и да подобрим сигурността на доставките и да се възползваме от най-различни доставчици. Сега, как изглежда въпроса с възобновяемите енергийни източници? Ако разширяваме инфраструктурата за пренос на газ, трябва да вземем предвид и новите енергоисточници, които също да бъдат интегрирани. Тук виждате няколко графики, които се отнасят до Испания. Това е графика на ежедневното потребление в Испания, например на 9 ноември 2010 година, беше много ветрови ден и беше произведено много електричество от ветрогенераторите. Електричество, което покри половината от нуждите на Испания. На 27 август картината е съвсем различна. денят беше почти без всякакъв вятър и а, ветрогенераторите не се движеха, тогава беше необходимо електричеството да се произвежда с газ. А, тази, този преход трябва да може да се прави а, много бързо. При включването трябва да се прави бързо, за да можем ние гъвкаво да реагираме на променените условия. Гъвкавост означава да имаме възможности за съхранение, да имаме възможности за връзка между мрежите и да имаме възможност в пикови моменти да разполагаме с необходимите капацитети. разходите не са толкова големи, особено ако ги погледнем в тяхната цялост. И имам предвид разходите за потребителите на електроенергия. Само с ветрена енергия, както се вижда от тази графика, не може да се осигури тази гъвкавост и сигурност. Трябва да се работи и с газ и когато се изгражда инфраструктура и когато се изграждат връзки между инфраструктурите на европейските държави, трябва да се вземе предвид и а, а, ветрената енергия. Ние смятаме, че автохтонните енергии все още не се използват в достатъчна степен. И още веднъж ще повторя, че връзката между мрежата на Иберийския полуостров и мрежите на Европа трябва да се подобрят, за да може да се повиши конкуренцията и да се свържат и възобновяемите енергоисточници. Това може да стане, например, в така наречения Иберийски коридор. За целта обаче е необходимо засилване на вниманието от страна на политиците към този въпрос. А, не искам да отрека, че са необходими и други коридори, но друг важен елемент а, е, е този, че този коридор ще даде важен принос за диверсифицирането. А, така че погледнато на този фон, разходите не са толкова големи. Mencionar también, como reflexión final, que el espíritu de cooperación, especialmente en el campo... Y като си има предвид, че ставаме все по-зависими от гъста, трябва да търсим всички възможности за диверсифициране. До този момент на Иберийския полуостров ние се възползвахме максимално от газа от е, Северна Африка и е много важно за нас поне региона да се върне обратно в състояние на стабилност. Както казах, ние сме частна компания, която се чита акции, се търгуват на борсата, затова и предоставям този текст, който декларира, че компанията не поема отговорност за всички изявления, свързани с прогнозите на пазара. Благодаря. Председателят. Много благодаря на господин Далафлор, казва председателят. Времето малко напред. затова предлагам на представителя на комисията да направи своето изложение сега. Просто ще продължим с докладите. Ще дадем думата на господин Винуа от името на комисията, който да допълни картината ще направи изложение за мерките, които обмисля комисията и така ще можем да обсъдим двете изложения едновременно. Ще има достатъчно въпроси. Господин Винуа, благодаря ви, че сте тук сред нас. Вие нерядко участвате в заседанията ни. Имате думата. Uh, благодаря, господин председател. Много е полезно да се провеждат подобни разисквания. Европейският парламент значително допринесе за установяването на енергийна сигурност в Европейския съюз, най-вече и след кризата през 2009 година. Мисля, че сред всички субекти е на лице широк консенсус за необходимите мерки – трябва да се съобразяваме с реалността. А реалността е, че сме силно зависими от внос, било то на нефт или газ. И тази зависимост ще продължи да нараства и в бъдеще, като се има предвид намаляването на обема на вътрешната продукция. Това е реалността, с която трябва да се съобразяваме. Ако разгледаме източниците на внос, то ще видим, че има някои основни доставчици. На първо място сред тях е Русия, както по отношение на нефта, така и по отношение на газа. Трябва да отчетем тази водеща позиция на Русия. Виждаме също така, че доставките на газ са по-диверсифицирани от тези на нефт трябва внимателно да разгледаме този проблем. Добрата новина за газа е, че имаме трима основни доставчици. Русия доставя една трета от вноса, около 32% от потреблението. Много значим вносител е и Норвегия. Тя е важна, тъй като е и част от европейското економическо пространство. Така че не бива да гледаме на Норвегия като на външен доставчик. Тя е част от голямото семейство. Алжир е третият по големина доставчик. Това означава, че регионът на Средиземноморието допринася до голяма степен за доставките. Така че събитията там са важни. И така да обобщим, Политиката ни по отношение на външните доставки е повече от ясна. Стремим се към диверсификация. Уинстън Чърчил говореше за нефта още през 20-те и още тогава той спомена, че трябва да се стремим към диверсификация, диверсификация и отново диверсификация. Когато говорим за тръбопроводите, лесно можем да ги наредим сред факторите, допринасящи за диверсификация, но могат да се диверсифицират и трасетата, и източниците на доставки, и страните по договорите. На това не се набляга много често, но е много важно да сме наясно с тази възможност. Има пет коридора, по които се извършват доставки на газ към Европейския съюз. Северният от Норвегия, източният от Русия, южният коридор от Северна Африка, най-вече от Алжир. Има коридор за доставка на втечнен природен газ. Той се доставя почти от всички държави, в това число Австралия, Тринидад и Тобаго, Катар. Както знаете, Катар е основният доставчик на втечнен природен газ към момента. Мисля, че по отношение на Южния коридор можем да приложим мерки за диверсификация. Ясно е, че Южният коридор е от особено голямо значение – трябва задължително да го отворим, тъй като той ни дава възможност за осъществяване на трите елемента на диверсификация по отношение на източниците, трасетата и страните по договорите. В Каспийско море има много големи залежи на газ, така че имаме особено голям интерес от отварянето на Южния коридор. В това могат да участват Туркменистан, Азербайджан, Ирак и други страни. Така че Газпром няма да е единственият доставчик по Южен поток. Южен поток ще ни даде възможност да разнообразим източниците на доставка. крайната ни цел трябва определено да е отварянето на този така наречен четвърти коридор. Трябва да разгледаме и мерките, които можем да предприемем на територията на Европейския съюз. Те са много важни. Господин Далафлор ясно заяви, че трябва да гарантираме, че трябва да се извършват доставки към всички страни на Европейския съюз. Т.е. трябва да се използват запасите, с които разполагаме на територията на Съюза и възможностите за разпределението им по държави. Това стана особено ясно през 2009 година, когато се разрази конфликтът между Русия и Украина. Тогава имаше големи количества газ в Европа, които просто не можаха да бъдат доставени, защото липсваше необходимата инфраструктура. По отношение на нефта също се опитваме да избегнем прекъсвания в доставките, да осигурим запаси за непредвидени обстоятелства. Това се случи само веднъж когато се разрази ураганът Катрина в Съединените щати, тогава бяха използвани тези запаси за непредвидени обстоятелства. Важно е да разполагаме с такива, за да можем да окажем помощ в случай на необходимост. Но за сега ще се съсредоточа само върху газа. Трябва да гарантираме изграждането на необходимата инфраструктура за газа, както и на възможности за реакция при непредвидени обстоятелства. За целта Европейският съюз трябва да предостави финансиране и политическа подкрепа на проектите от общ интерес. Правим това в Европейската енергийна програма за възстановяване, например но действията ни трябва да бъдат допълнително хармонизирани. Ще излезем с съответните предложения през октомври и ноември тази година. Хармонизирането е и а, тема на доклада на господин Соса Вагнер, който ще бъде гласуван в пленарната зала на следващото пленарно заседание. Доклада вече бе прието в комисията ИТРЕ. Трябва да постигнем консенсус по всички тези проекти чрез осъществяване на регионално сътрудничество. Вече има такова сътрудничество с прибалтийските държави, с държавите от Централна и Източна Европа. По Южен коридор също подпомагаме всички засегнати държави членки трябва да залегнем и на, заложим, извинете, и на външното измерение на вътрешния пазар като поддържаме връзки с всички съседни на Европейския съюз държави и доставчици. Регламентът за сигурността на газовите доставки 992 от 2010 година е изключително важен инструмент успяхме да го приемем в рамките на една година. Този законодателен акт замести действащата до тогава директива. Много бе важно, че бе прият регла... именно регламент. С този акт се презастраховаме срещу риска. Представете си, че възникне друг конфликт между Украина и Русия или спрат доставките от Алжир. С помощта на този акт сега ще сме по-добре подготвени, отколкото през 2009 година, за да реагираме. Регламентът осигурява високо ниво на защита на потребителите. Всички държави членки трябва да осигурят такова ниво. От тях също изрично се изисква да се подготвят и за ситуации на прекъсване на доставките, да изградят необходимата инфраструктура за газа, както и да изготвят планове за реакция при кризи. Всичко това изисква обмен на информация и прозрачност. Възможно е да възникнат ситуации, при които да е необходимо да се реагира. В момента се предвижда навсякъде в Европа да има газови хранилища. Това не бе така преди две години. Осъществява се и по-интензивно регионално сътрудничество. Виждаме, че този регламент е много важен с оглед на изграждането на инфраструктури, с изготвянето на стандарти за така наречените ситуации от порядъка N-1. В такава ситуация трябва да се компенсират, например, липсващите доставки от Либия чрез използване на други източници. За целта работим за взаимосвързаност, която да върви в две посоки. Това е особено важно, за да осигурим и гъвкавостта на доставките и непрекъснато подаване към потребителите през цялото време. Регламентът предвижда извършването на оценка на риска от всяка държава. Тази оценка трябва да включва всички заинтересовани страни, както доставчиците, така и големите клиенти. След оценката на риска ще бъдат изготвени планове за превантивни мерки, както и планове за действие при извънредни ситуации. Става дума за по-дългосрочни прекъсвания на доставките. Преди около три седмици бе проведен семинар на тема оценката на риска. Бе проверено какво извършват държавите членки по прилагането на този регламент. Всички държави работят по въпроса, като че ли обаче източноевропейските държави не, го, не приемат регламента много насериозно, а те трябва да положат по-големи усилия, тъй като са по-зависими и по-малко гъвкави. Много източноевропейски държави на 100% зависят от един доставчик, тръбопроводите се управляват не в съответствие с пакета за вътрешния пазар и като цяло се предприемат много действия, които спъват по-нататъчното развитие в тези държави. Така че призоваваме източноевропейските държави да извършат работа по прилагането на този регламент. Това е особено важно, ако искат да повишат гъвкавостта на доставките си. До края на тази година ще бъде извършена оценката на риска. След това ще бъдат изготвени плановете за превентивни действия. Резултатите от оценката на риска ще бъдат обменени между държавите членки. Това е много важно. Не може всяка да извършва тази оценка сама за себе си. И, а... И искам също да кажа колко важна тук е, е Европейската програма за енергийна програма за възстановяване. Парламента и съвета и комисията работят по този документ. Ние отделихме много голяма сума и половината от тази сума отива за връзки в системата за електричество и газ. Ето виждате, това са само извадка от проектите. Примерно Словакия, господин Мазарос, говорихте и се притеснявате от зависимостта ви, 100 зависимост от Русия, но сега вече можете да имате газ от Австрия, защото в Баумгартен вече има мощности за обратен поток, така че може да получавате газ от там. А, също и може да се подава алжирски газ в момента по газопровод в Италия да стига до източна Европа. Това са част от проектите, за които използвахме парите. Подпомогнахме и Испания да създаде, да пусне в действие ред проекти за взаимовръзка и с френската мрежа. Също работим с френската страна за тяхната инфраструктура. Тоест, много инвестирахме в източна Европа и в други страни за постигане на една гъвкавост на системата за взаимосвързаност. Словакия и Унгария все още има известни проблеми и трудности, но много важни неща бяха направени. И сега бяха създадени връзки, особено там, където тръбопроводите вървяха само от изток на запад. Така че в този момент ние осигуряваме и е, сигурност на източната част от Европа. Тази дейност ще продължи. Това ще е и темата на нашето законодателно предложение в края на тази година. Има определени формулирани приоритети и тези приоритети са свързани с коридорите. Оглеждаме регионите, отчитаме съответните слабости и техните силни страни, за да можем да комбинираме силните страни на различните региони и да постигнем решаване на проблемите. Примерно в Балтийския регион искаме да направим съответните връзки в системата, така че трите прибалтийски страни, а и Финландия да бъдат добре свързани с останалата част от Европейския съюз. също търсиме връзката в Северно море да се свърже и Полша с Балтийско море и да се стигне до Харватска, е, като има един терминал е, за течен газ в Северно море и един е, на юг. Така че да има максимално гъвкави източници за подаване на газ. Също работим и за взаимовръзката на север, на юго-западната система, така че да вържем Иберийския полуостров с останалата част от Европа. Във всички случаи юр... северния... коридора север-юг остава изключително важен. Така че, както виждате, картината се развива. Всички страни членки в Европейския съюз, в тях се случва нещо. И Средиземноморието е един възможен източник на газ. Е, в момента започваме дискусии, за да видим как можем да свържем новите източници на газ, които въобще не са малки. Например, е, Израел 3500 е, милиарда кубически метра. Това е огромно количество, това е един допълнителен източник на доставки, който би следвало да можем да включим в нашата енергийна схема. Кипър, Гърция ще бъдат ангажирани за подаване на тази газ в Европа. Така че има много възможни източници. Не говоря за шифтовия газ, защото това са вече програми за след 2020 година, но не бива да ги забравяме и тях. Ще направим всички необходими предлож... законодателни предложения до края на годината, за да видим как да се развива инфраструктурата, как да се е, регулира работата на операторите и на самите регулатори, а също така и да се създадат съответните финансови инструменти в подпомагане на съответните инвестиции. И трябва ясно да кажем, че пълната взаимосвързаност е изключително важна. Има, разбира се, препоръчителни препокриване, което пазара не винаги посреща с открити обятия, но в края на краищата това засилва сигурността на пазара и засилва самия вътрешен пазар. И в такъв смисъл има нужда от инвестиции, за тях са крайно необходими финансови инструменти. Смятам, че казах достатъчно и трите презентации днес вървят в една и съща посока. Те ви представиха добра картина на това, което се случва и на къде се върви, но посоката за постигане на сигурност на доставките е ясна. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, господин Винуа. Мисля, че вашата презентация беше чудесно допълнение към другите два мисля, че в момента имаме много добър поглед над темата. господин Винова, преди да съм забравил, може ли да ни предоставите някакъв списък с планирани мерки? Такъв съвсем кратък списък, няма нужда да голям списък, ще бъде обаче много важно. Ще ви бъда много благодарен, колеги, ако ограничите вашите изказвания в рамките на 2 минути. Колегата Уди. Благодаря, господин председател. Благодаря на ораторите. Искам да изкажа едно притеснение. Аз е, идвам от е, страна, където Тоест, ние говориме за страни, където хората се борят с диктатури, се борят за демокрация. Ние говорим за газ и малко се чувствам неловко. Но, все пак по темата. Взаимовръзката и необходимостта от инвестиции. Чухме от комисията, че има много инвестиции, и много планове. Въпросът е обаче как, къде виждате връзката между публичните и частни средства? Как можем да свържем инфраструктурата на газа? За сега не е много ясно кое на кого принадлежи. Как точно ще се регулират е, тези неща? Набуко е частен проект, е, много други се финансират с обществени средства. Как се регулизира? И не трябва ли да се търсят партньорства, така както се случва и с слънчевата енергия? И трето, геополитическите събития. Може ли да ни кажете нещо за страните в Южното Средиземноморие – Казвате, че там има ръст е, съответен и съвсем не е малък. Ще има нужда и от енергия, автономия. Как се развиват събитията в това отношение в е, Южното Средиземноморие? Благодаря, госпожа Риера Мадорел. Благодаря, господин председател. Един въпрос за господин Виноа и след това за господин Делафрала. В момента считаме, че трябва да се подсили Оста Африка, Испания, Франция. Значи плана за възстановяване трябва да отдели средства, за да се изгради инфраструктурата между е, връзката между Каталония и Франция. Е, чухме за проекта Ридан но до момента той не постига очакваните резултати, даже е спрял. Казвате, че Франция не е започнала работа по него. И въпросът ми е, проекта Еридан как ще подсили връзката Алжир, Испания, Франция, ако не се изгради тръбопровод между Испания и Франция? Предполагам, че комисията обсъжда този проблем. Напълно логично е да правят това, защото ако няма реално тръбопровод между Испания и Франция, нищо няма да се постигне. Също говорихте за разликата в цените, разходите в Испания и Франция. Защо има такава разлика? Откъде идва проблема? И един въпрос, господин Делафлор. Чухме за това какво може да направи Испания, колко голям капацитет има да посрещне проблеми с прекъсването на газови доставки за останалата част от Европа, например от Украина и така нататък. Но, вие говорите за различни източници на газ, втечнен природен газ, газопроводи. Каква част от гъста в Европа идва през е, Испания все пак? Следващия оратор. Господин председател, е, има една немска пиеса, която се казва Газ и описва цялото общество, което е полудяло по темата производство на газ. Нека да се върнем малко към реалността. Ако всички се стремим да използваме газ, няма по никакъв начин да стигнем до целта си да намалим повишаването на температурата до 2 градуса до края на века. А, също така, ние се стараем да имаме сигурност в Европа, но такава сигурност на доставките няма извън Европа и по никакъв начин няма да можем да прекратим и репресиите и всички други събития, които имат отношение към тези доставки. Миналата година бе създадена пътна карта за потреблението на енергия. Комисията също направи е, такава и там се предвижда огромно увеличаване на възобновяемата енергия, енергия от възобновяеми източници. Видяхме тук и примера с Испания. В Испания има и мощности за производство на концентрирана слънчева енергия. И като има вече поредни продук... проекти, които ние сме финансирали в Марокко и другаде, и ако комбинираме тези проекти за концентрирана слънчева стена с вятърна енергия, с други проекти в Естония и в други страни, вероятно, може би, можем да обърнем поглед към едно бъдеще, което ще има енергия, доставена от възобновяеми източници и няма да зависи единствено от петрол и газ. И ако ще заставаме зад интелигентните мрежи за енергодоставки, това са по-скоро електрическите мрежи, а не тези за доставки на газ. Следващият оратор – колегата Клотонис. Турмес, извинете. Два въпроса за господин Делафор. Първо, за връзката Испания-Франция, коридорът. Казахте, че има проекти за тръбопровод. Може ли малко по-конкретно да ни кажете какъв е капацитетът на този тръбопровод, кога ще се осъществи има ли някакви препятствия да бъдат реализирани тези проекти? Второ, благодаря за балансираното гледаще за възможността за използване на газ и възобновяеми енергии, за разлика от господин Скарони, например, който беше много пристрастен. Каква е връзката между инфраструктурата за газ и е, пазара на електричество? Примерно, ако става дума за мощности за съхранение на газ, трябва ли да търсиме мощности за по-бързо съхранение, защото подземното съхраняване е по-бавно? И една бележка към господин Виноа е, да повторя и думите на Греъм Уотсън, комисията трябва да търси баланс. Най-голямото диверсифициране в бъдещите 20 години идва от енергийната ефективност и от възобновяемите източници на енергия. Така че това, което правим за гъста, то е важно, но в края на кращата иерархично тези усилия идват след усилията за развиване на възобновяеми източници господин Скарони каза, че Набуко ще отмре, защото е, няма производители. И няма и много заинтересовани потребители, т.е. Е, участници в това предприятие. Смятате ли, а комисията е ангажирана в Набуко, смятате ли, че там действително има големи промени? Колегата Суза Вагнер en primer lugar, dar la enhorabuena a los dos ponentes, también al, al señor eh, Escaroni. que благодаря, господин председател. Благодаря и на нашите оратори. Въпросът ми е към господин Далафлор. Бихте ли могли да ни кажете Как газовият сектор възнамерява да се справи с публичната администрация, най-вече в Испания? Тя предприема мерки, които представляват много голяма намеса, особено по отношение на регулирането. Другият ми въпрос е свързан с шистовия газ и възможностите или липсата на възможности за неговото разработване в Европа. Имам и още един въпрос към комисията. Какво ще предприеме комисията за поставянето на всички тези проекти в наистина европейски контекст? Прочетох докладите на комисията, които разгледахме и в нашата комисия. Председателят господин Делафлор, имате думата за първи отговори. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por sus preguntas. Благодаря, господин председател. Благодаря за въпросите. Ще отговарям подред. Господин Оди първо. Вие споменахте въпросите за публични средства, за инвестиции в публични инфраструктури, как ще се организира. Сега, първо, Енагас е частна компания. Ние предоставяме данни на всички и така, че виждате, можете да видите доколко са ангажирани в нашата компания и публични инвеститори. Ние е, сме задължени да спазваме разпоредбите, които ни се налагат и инвестициите, които правим, се диктуват до голяма степен и от подобни разпоредби. Като частна компания ние набираме средства също за инвестиции в инфраструктури и тези средства не са много скъпи, като се има предвид е, къде се инвестират, т.е. отношението между разходи и ползи е добро. Имаме и дългосрочни споразумения за получаване на средства за използване на съответната инфраструктура, на която сме собственици. Та ние като частна компания, за да направим инвестиции, трябва да имаме сигурност за ангажимента на публичните власти. И става дума за дългосрочни ангажименти, за да можем да си възвърнем инвестициите. Говоря за срокове от порядъка на 50-60 години. Госпожа Мадорел. Ние действително специализираме в изграждането на инфраструктура. Десетилетия опит имаме в тази област и имаме интерес да бъдем и ефективни и съответно да имаме подкрепата на регулатора. Като по този начин ние предоставяме един качествен продукт и качествени услуги в съответствие с, с, с стандартите на отрасъла. В проектите, които ние предлагаме, разбира се, ще трябва да се търси съдействието на оператори от други страни, защото става дума за европейска инфраструктура. Наясно съм, че в други страни разходите са много по-високи, но това зависи от конкретната ситуация в страната и от е, политиката на регулатора. Не забравяйте, че половината от цената на изграждането на една газова инфраструктура е цената на тръбопровода. Ние имаме голям опит в изграждане на подобни мощности и ние сме специализирани в това – и съответно можем да използваме нашия опит и подкрепата на регулатора, за да изграждаме такива мощности на доста по-ниска цена, което се, от нас, е, се отразява и на потребителя в края на краищата. Años, estos cuatro o cinco años que llevamos trabajando dentro de la iniciativa regional, se ha conseguido за щастие в последните 4-5 години се случиха много нови неща. И до 2015 година ние ще имаме възможност практически да отвоим капацитета си. И ако искаме да бъде изградена европейска мрежа, трябва да се направи пазарно проучване за това дали е устойчив един такъв проект. Но в нашите разговори с Франция, например, чухме и следното мнение, че когато се говори за инфраструктура, не е необходимо винаги да се отчита пазара, защото когато има съответен продукт, ще се появи и търсенето. Същото се е случило, например, с алефаловата кула. Никой не е имал нужда от нея, но ето сега тя носи своите дивиденти. Така че това е проект, с който трябва да започнем. И в един момент като днешния трябва да мислиме много по-дългосрочно. Трябва да имаме и дългосрочна подкрепа от властите, трябва да имаме и дългосрочни договори, за да имаме сигурност на това, че ще имаме доставки. А, що се отнася до цената на инфраструктурата и дългосрочните и ползи, инвестициите в една такава обща европейска мрежа е, си струват е, цената. Много се радвам да чуя, че комисията застава зад своя проект и се надявам, че те ще бъдат последователни в усилията си и че този проект няма да отнеме десетилетия, за да се появи на бял свят. в случая с коридора Испания и Франция, той е просто задължителен. Трябва да се намери начин да бъде изграден – за да има коридор свързващ Африка с Испания и Франция. Ibérica podría contribuir digamos, a, al, al futuro de, de la eh, lucha contra la dependencia, o bueno, es una dependencia, pero igual tenemos que tener fuentes... Eh... Това е важен елемент е, за бъдещето, за да направим така, че в бъдеще да станем независими по отношение на доставките. За целта трябва да се изгради е, трасето, за което говори, което към този момент не съществува. е, успоредно с това да е, увеличим производствения си е, капацитет. 10 милиона евро е, са разходите за ПЦМ, т.е. относително е, ефтино изграждането на тази инфраструктура. Сега, на въпроса на господин Соса за Иберийския коридор, вече говори за препятствията пред изграждането на този коридор. Най-важното препятствие е разбирателството между хората и съвместимостта между техните менталитети. Е, също така и езиковата бариера. Започнахме с продоляване на препятствията едно по едно, не само защото регламент иска от нас да си сътрудничим, а, а защото отдавна а, полагаме съвместни усилия а, за да изградим баланс между инфраструктурата и съответно да направим така, че да запълним празнотите в доставките на, на газ и да осъществим прехода към възобновяемите енергии, ни е необходима много инфраструктура, която трябва да бъде гъвкава. Необходими са ни капацитети за съхранение на енергия, които да бъдат изключително гъвкави. Необходими са ни капацитети за транспортиране на газ за съхранение на газ от най-различен тип. А, тази гъвкавост съществува в известна степен. За целта трябва да се направят инвестиции, за да може в бъдеще да се реализира прехода към възобновяеми енергоисточници. Още веднъж на въпроса господин Соса Вагнер. А, В Испания съществува един допълнителен ефект. Имаме едно пристанище, на което пристига газа и едно съоръжение за уплътнение, сгъстяване на газ след това трябва да се получат множество разрешителни за работа с този газ и този механизъм трябва да се подобри. Ако се сравним с други европейски държави, ние не сме толкова зле в Испания. А що се отнася до неконвенционалния газ, В Испания сме изцяло зависими от външни доставчици в конвенционален и неконвенционален газ. През миналата година в Съединените щати беше открит така наречения неконвенционален газ и ние, както и други държави, вече мислим по този въпрос. Е, когато казвам неконвенционален газ, имам предвид шистов газ и е, други подобни видове газ. За щастие, ние имаме един е, източник, е, е който е достатъчно богат и който може да ползваме. Е, В заключение мога да кажа, че сме в състояние да участваме в осигуряването на доставките за останалата част на Европа. Имаме капацитет. Единствения проблем е с връзките. Те трябва да се подсилят. Um, Аз се съгласявам с много голяма част от изказването на господин Оди. Ние доста егоистично говорихме сутринта и не засегнахме много други действия, които върши Европейския съюз за изграждане на партньорства, свързани с енергията. И ние не сме егоистични, ние Разбира се, дискутираме темата и на възобновяемите горева и за енергийната ефективност, включително и с страните от залива и с Северна Африка. Специално за енергийна ефективност няма голям интерес за раб... съвместна ра... работа. Господин Пим Балкс в момента разработва програма за предоставяне на електричество на африканските народи и съответната инфраструктура. Защото това в Африка е реален проблем. Така че ще има много, много дейности. Те ще бъдат отчетени в съобщението на комисията за дейността ни по външната политика по отношение на енергетиката. За инфраструктурата за пренос на газ, това е регулирана дейност. Всички изисквания се отчитат от регулаторите. Всички изисквания за инфраструктурата, за пренос на газ или електричество. Така че е, дали там действат е, публични или публично-частни партньорства, има всякакви варианти но този бранш е ясно регулиран и там се отчита много точно обществения интерес. Планът, 10 е, годишния план също отчита основните приоритети. Въпросът за проекта е Ридан благодарение на плана за възстановяване ние успяхме да убедим французите да започнат работа по проекта Еридан. Именно защото ние на европейско ниво можахме да извадим пари и да кажем ето, действайте. Еридан е само част от целия а, проект за, за, за отпушване на това слабо звено за връзка във Франция, така че сега започваме дискусии с Франция и с Испания, за да видим как ще се развие и проекта Медкат, който е основен приоритет за нас. Господин Уотсън и въпроса за газа. А, не го виждам тук. А, добре, извинете. Според мен има един аспект, свързан с гъста, който е много важен и който не се спомена днес, а именно това да се декарбонизира гъста. Е, така че да няма емисии на въглероден диоксид до 2020 от е, изгарянето на газ. Това е изключително важен момент. Вие говорите, че гъста ще се използва и то много близките 10-15 години и нататък. Но ако ще се използва и по-нататък, трябва да се търси начин за намаляване на емисиите на въглероден диоксид от газ. Но в края на кращата възоб... възобновяемите източници и гъста вървят ръка за ръка. Защото, както видяхте и тук, когато, в ден, когато няма вятър, трябва да може да подадете газ. Тоест, инвестиции за електричество, произведено от газ, там вече и доколко са удачни подобни инвестиции е много голям въпрос, защото съответните мощности е, се подхранват или от гориво, или газ и трябва да се види всъщност има ли економически ползи от това. Е, така че безспорно трябва да има по-голяма дял на възобновяемите източници за електричество, но не източни. Енергийната стратегия 2020 съдържа като приоритет енергийната ефективност. Това е в отговор на следващия въпрос. Ще преговаряме и по този въпрос. Свързан е той и с обновяването, санирането на сградите. Въпроса за Набуко. Набуко е проект от който имат интерес потребителите на газ. И най-добрият начин да има сигурност е да създаде консорциум от производители на газ. Тюркменистан, Ирак, т.е. това е начина да се осигури и економическата съобразност на газопровода комисията из, излезе с мнение, имаше сериозни дискусии за Южния коридор с Азербайджан и Тюркменистан. Но в края на кръща знаете, че основен доставчик е Азербайджан. До октомври ще се вземе решение дали ще се отпуснат тези 60 милиарда кубически метра, които ще осигурят доставките през Набуко. Но също така трябва да се комбинира и другия газопровод, който минава през е, Турция и я е свързва с Италия, така че те се допълват е, и ние трябва да имаме предвид, че по-скоро трябва да действаме така, че двата проекта да вървят заедно. What you are proposing in your report, which I think all these criteria are uh, clearly Критериите за дългосрочни договори и индексиране е, мислиме по въпроса. Разбира се, проектите трябва да минат през анализ на ползите и разходите и да се отчитат и външни аспекти, като сигурността на доставките, като евентуални намалявания на, намаления на цените, за източните страни в Европа Газпром е основен доставчик. Ако ще има връзка така, че до тези страни да стига газ от други доставчици, техните позиции при преговорите с Газпром ще бъдат много засилени. Така че трябва да се отчитат именно всички тези ползи от различни е, аспекти продължаваме да обмисляме тази материя и когато сме доволни от е, предложението, ще го представим и на вашето внимание и вие ще бъдете доволни. Председателят, е, госпожи и господа, ще каже само няколко изречения, след което ще дам думата на колегата Албертини. Добре бе, че организирахме днешното съвместно заседание на парламентарните комисии. Благодарим на ораторите за това, че се отсоваха на поканата ни. И на трето място ще отбележа, че всички, които присъстваха днес, осъзнаха колко сложни са темите. Осъзнавайки това, те ще се опитват да подхождат и по-диференцирано, когато разработват политики. А това никак не е лесно. Благодаря още веднъж на госта ни. Давам думата на господин Албертини. Благодаря на колегата Ройл за чудесното сътрудничество. Благодаря за това, че успяхме и толкова задълбочено да разгледаме темите на днешното заседание. Искам да поставя един съвсем кратък въпрос на доктор Винуа, като се позова на предложението на господин Скарони. Въпросът ми е следният – Какви са възможностите за създаването на Европейска агенция, която изцяло да се занимава с въпроса на взаимосвързаността на мрежите в Европейския съюз, така че да се постигне оптимална организация на разпределението на доставките на газ. Господин Винуа, Имаме необходимите организационни структури по отношение на инфраструктурата. Това е Европейската мрежа на операторите на преносни системи. В тази европейска мрежа се извърши подготвителна работа още преди приемането на съответния регламент. Във връзка с това наистина вярваме, че до 2020 година на европейско ниво ще се постигне пълно оптимизиране на инфраструктурите за пренос на газ и електроенергия. Трябва много активно и ускорено да работим по постигането на тази цел. Ето защо излизаме и с много силен пакет от законодателни мерки за инфраструктурата. Вярваме, че с оглед на изготвянето на 10 годишния план за развитие, който включва и всички национални планове, ще трябва да се постигне хармонизиране на работата на мрежата с работата на ниво Европейски съюз. Оптимист съм, надявам се, че ще постигнем тази цел в бъдеще. Благодаря.